силата на правилника за вътрешната дейност. А, левицата и а, а, а, Гуе а, е а, внесла нови а, нови предложения за промени в делегациите на междупарламентарните делегации. И ако нямате други